Ди президентин. Госпожа председателката. Добър ден, уважаеми дами и господа. Започваме. Заседанието, протокола и приятите текстове от вчера са на ваше разположение. Имате ли възражения? Ако не, Приемаме, че протокола е одобрен. Получихме от съвета